Много моля за тишина в залата. Обръщам се към техническата служба. И така, благодаря на всички по време на оледуването за добрите ви пожелания. Седем или 8 месеца наистина е много дълъг период. И макар че съм добре запознат с това, което се случва в, е, Брюксел. Наистина, е, моите симпатии е, и съчувствие към гражданите, които искат да разберат какво се случва тук. Наистина, те трябва да гледат като през далекоглед не, не, без да разбират какво точно виждат през окулярите на бинокъла. Но сега, 11-та точка от дневния ред ще се отложи и тя ще се разгледа на 28 септември 2017 година. Нататък. Що се отнася до езиковия режим, има всички езици с изключение на хърватски днешния устен превед, е, без ирландски, а малтийски ще може да бъде слушан и да се говори към малтийски в залата от 9 часа до 11.45. Той ще може само да се слуша превод към малтийски, но ще може да се говори, разбира се. Благодаря. А, сега, що се отнася до промените в комисията по заедост? Ан Сандер а, става заместник а Констанс Легрип, пълноправен член на комисията. Nein, äh, verlassen hat ferner Michel Alliot Marie ihren Platz als stellvertretendes. Госпожа Мишел Алиот Мари отстъпва своята позиция като заместник член на комисията и все още äh, няма нейн заместник. Добри новини. От четвъртия трилог по отношение на мутагенните вещества има споразумение по въпроса, но не знае какви са подробностите. 30 август ще се гласува в комисията по заетост по този въпрос. Мисля, че а, всичко се развива добре. Става въпрос за спасяването на 100 000 души от ракови заболявания. Поздравления! камлит. Наистина знае, че намираме се в сигурни ръце, когато става въпрос за тези преговори. Благодаря на вас, на заместник-председателите на комисията по време на моето отсъствие. Убеден съм, че много добре сте ме замествали и работили. И така, делегацията в Талин. Ръководена от Енрик Калве Шамбон, докладът можете да намерите съответното досие – Нямаме време сега да разглеждаме подробно този въпрос и последното, което искам да ви кажа, протокол от 21-22 юни и от 29 и 30 май съответно от е, заседанията. Много моля, ако имате коментари, е, претете ги до края на заседанието днес. И така стигаме до четвърта точка от дневния ред, а именно въздействието на бизнес моделите върху економиката, е, основаваща се на платформи, заедостта и социалната сигурност в Европейския съюз. Комисията по заедост работи седмици, даже вече месеци по този въпрос и имаме много сериозен принос от парламента юни, 15 юни имаше приемане на предложението в пленарна зала. И точно по този повод решихме да организираме едно изслушване. Ще ви представя нашите е, участници. Е, това е, е господин е, Ретик от е, Европейския синдикат е, в областта на услугите. Е, господин Стейн Бръке от ОИСР, професор Мартин Рисак, Института по заетостта и труда в Виена, университета в Виена. Но първо Елизабет Дот, която е, е от Global Marketing Consultant Sharing Economy Ирландия. Е, надявам се, че с е, около 10 минути всеки от вас ще се справи и ще може да представи основните си е, виждания. Но като наближи края на 10 минути, аз все пак си позволявам да запазя правото си да кажа, че трябва да се ориентирате към приключване. И първо госпожа Дуе. Микрофон обаче за вас. So, you, Chairman, all... Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, първо, благодаря на комисията по заетост и социални въпроси в парламента за шанса ми да участвам в това изслушване. За мен е висока чест да бъда сред вас днес. Това е една възможност, която проистече от разискване, в което участваха депутат от Ирландия в Дъблин. Много интересно беше събитие и а, връзката на широко лентов интернет, бързата връзка даде възможност да се разработи един проект във връзка с а, динамично развитие на а, техно, технологиите и инициативите, които в крайна сметка дават възможност на отдалечени селски райони а, да се обновят. Благодаря за поканата. И сега аз съм специалист по економика на сътрудничество и Sharing в Ирландия. Това е една организация, в която работя, която е с идеален е, цел и работи в Ирландия, включвайки международни участници и насочвайки вниманието си към ново създадени компании. И сега във връзка с експертния опит, който можем да допринесем за развитието на економиката. Как работят физическите лица през 21 век. Е, изключително много разисквания се извършват в тази насока през последните години. Аз лично много допринесех в научно-изследователската част в тази насока и мога да кажа, че в крайна сметка, че микропредприятията, тези, които започват своя бизнес, намират изключително полезно нашата работа. Много важна е работата на платформите с всички унези, които дават възможност да се създава добавена стойност в економиката на сътрудничество. Разбира се, всички, които работят в областта на заетостта, социалната сигурност също проявяват много голям интерес. Искам да ви уверя, че днес ние работим по отношение на предлагане на подход в областта на социалната сигурност и работата в 21 век. Много е важно да изискаме всичко да бъде съвсем ясно, какви ще бъдат вноските, участието, приноса и а, предизвикателствата и по какъв начин ще се извърши сътрудничеството, защото ние трябва да работим съвместно, за да можем наистина съвместно да посрещнем предизвикателствата. Сега, що се отнася до това, което се използва като терминология? Платформа, а, економика на сътрудничество по-скоро аз използвам. Използват се и други економика, наречена гик и е, крауд економи. В крайна сметка а, искам да кажа, че определението а, не е още ясно. Защо използвам аз економика на сътрудничество и на споделяне като термин? И в крайна сметка, изключително важно е да се подчертае развитието на този въпрос. Е, гражданите е, също така вярват в успеха на тази економика. Има различни инициативи, които се разработват. В Ирландия по-конкретно се включват над 100 биостопански единици, които обхващат хиляди хора. Инициативите тръгват отдолу надолу, за да има отговорно отношение към економиката на сътрудничество. На този екран виждате примери на подобни стопански субекти. И що се отнася до онези, които предоставят възможност за развитието на този аспект, в крайна сметка, дават възможност за въвличането на максимален брой участници. Що се отнася до публичната политика? Искам да кажа, че много важното е отговорността, интелигентната а, уредба и развитието на отделните практики. А, освен това, във връзка с терминологията, която, по която работим, може би най-добре е да се имат предвид различните бизнес модели. Декември 2016 година прегледа, който се прави на економиката на сътрудничество, подчертава, че тук в крайна сметка се характеризира не от един, а от много бизнес модели, което дават възможност, разбира се, да се наблюдават процесите и дават възможност за нови възможности за работа. А по-нататък, Що се отнася до яснотата? Това е нещо много важно. Също така в международен а, аспект. Защото обикновено това са аспекти, които доминират нашите разисквания. Според проучванията, които се извършват наскоро по различните подходи към платформите, можем да кажем, че всъщност те имат доста посетители, но като цяло преобладават малките и средни предприятия, което дават възможност на жени, например, да имат възможност за доходи, работили по този начин, обхващат се различни различни стоки, от дронове до а, всички останали, които можем да си представим. Как точно се развива този въпрос? Какви са договорите? Економика, наречена ГИК, т.е. времени позиции и независими лица самонаети се, придобиват все по-голяма по полярност. Има проучване, в което се установява, че 20 до 30%, например, в САЩ работят по този начин. 4% само от тях използват е, цифровата лаборатория. Много от тях е, подчертават факта, че социалните плащания почти са недостъпни за тях. Изключително важен въпрос е този, който трябва да се има предвид условията, при които те работят. И резолюцията на ЕП, която наскоро бе приета, насочва вниманието към общите ползи, до които може да доведе економиката на сътрудничество. Мисля, че е много важно да запазим този фокус върху работата, да работим заедно, за да можем наистина да имаме предвид какви са нашите предизвикателства, за да можем да обединим много хора, които да интегрираме в обществото и на пазара на труда. Това е много важно за младите хора, за жените, за възрастните хора, за хората с увреждания. Примери могат да се видят в много платформи в Ирландия, там където се търсят гъвкави възможности политики за развитие или альтернативни подходи на работа. Най-различни примери могат да бъдат дадени от ирландския опит за успешни платформи, включително в Обединеното кралство, за да може да се търсят, например, хотели, апартаменти и прочее от граждани. Какви трябва да бъдат, какви, какво, как да обхванем предизвикателствата? Едно от най-важните, в крайна сметка, това а, начинание да не бъде за сметка на изолиране на останалите. Различните организации, синдикатите в а, това число а, и предоставащите социални плащания са изключително важни участници в този процес. Можем, разбира се, да имаме предвид да постиженията, за да предвидим а, какви решения а, трябва да се разработят, които да бъдат а, адаптиращи се към променящите се обстоятелства. Можем да посочим и пример от Белгия, който в крайна сметка подкрепя хора, участващи в тези платформи или в Дания, давайки възможност а, чрез цифрова платформа да могат да се възползват от този подход най-различни механизми, иноваторства, които се въвеждат, за да могат в крайна сметка да доведат до успех. В заключение – мога да кажа, че наистина има изключително много възможности в економиката на споделяне в отделните държави. И а, имайки предвид цифровото развитие на економиката, това ще бъде развиващ се процес и тенденция. В Ирландия се обръща сериозно внимание, отделя се много време за разискване на инициативите и ние ще продължим а, тези дискусии. Ще има семинар през октомври октомври в Дъблин за економиката на сътрудничество и нашата организация участвала до сега, ще участва и в бъдеще. Участвахме в срещата и на, в Малта. Благодаря за вниманието ви. Ich bin beeindruckt über die Punktlandung, was die Zeit angeht. Впечатлен съм от начина, по който успяхте да спазите регламента за говорене. Да, все пак не бих искал да упражнявам чак толкова много натиск по отношение на регламента за изказване. Но нека да чуем сега господин Ретик. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на членовете на Комисията по заетост за това, че ме поканихте и ми давате възможност да се изкажа. Благодаря и за това, че работихме много добре през последната година по тази важна тема. Аз съм синдикалист. Надявам се, че ще успея да спазя времето. Все пак най малко да понесам германец. Сега. Нека да а, поговоря за някои елементи, които са важни за нас в областта на заедостта и социалната е, сигурност. За Юния Европа най-важното днес е заедостта, социалната сигурност и регламентирането като елементи. важно е те да се има предвид, че става се по- нерегулирани. Има три основни тенденции първо, фирмите покриват все по-малка част от стоеността на производството на, на, натрупването на добавена стоеност. Фирмите действат с все по-малки с все по-малък персонал, постоянен персонал. И останалата част от работата се покрива от непостоянно наети лица, лица на свободна практика. Това означава е, една доста нерегламентирана среда на труд. Независимо от това дали е, това е, е основно намерение или не, крайният резултат е, че този модел води до организирана липса на отчетности е, по географски съображения и по функционални съображения. Има различни методи за избягване на задълженията на фирмите е, спрямо работещите, използвайки нови технологии. Има различни правни норми, европейски, национални и международни, като Европейската социална харта и Конвенцията на МОД, и смятаме, че в този контекст е важно да се разчита и на здрави разум. Миналата седмица моята организация работеше, работи по подновяването на Конвенцията за безопасност на труд, за да може всички да работят в безопасни условия на труд. Има и по-абстрактни примери. Да кажем, един самонает строител умира поради инцидент, свързан с работата си. Е, за какво става тогава дума? За несъстоятелност или за отговорност на онзи, който го е наел? или ако се оказва, че дете работи по интернет, кой е, е виновен работодателят или детето, че е сложил чавка в онази котика, която го е обозначила като възрастен. И за това трябва в Европейския съюз да се борим срещу фалшивото самонаемане и да настояваме здравословната и безопасна среда на труд и изискванията, свързани с нея, да се прилагат. На второ място трябва ни по-широко определение за работници и трябва да се включат и самонаетите работници и е, онези работници, които работят по интернет. Препоръка 198 на МОД е, препоръчва именно това в Великобритания. Има предложения, които обаче вървят в погрешната посока. След това на а, е, работодателите. Основното, което трябва да се гледа, е а, е, кой кого наема. На четвърто място. Много често платформите за работа в интернет реално са функционални работодатели – и за това трябва да се категоризират като такива. Може да се използва модела на агенциите за временна работа. Същото въжи, когато има подизпълнители. След това може да се каже, че един и същи работник има множество работодатели. Тоест един и същи човек, да кажем, работи в няколко различни платформи. Тогава трябва да се гарантират правата на работниците спрямо всички тези платформи, включително и а, през граница. И трябва да се обмисли по какъв начин фирмите могат да бъдат принудени да допринасят не само към системата за социално осигуряване, там където са базирани работниците, но и в тези системи, към които съответният работник а, допринася със своя труд. Т.е. страната, в която отиват ползите от труда. Трябва да се говори за минимални стандарти на заетост. Не е допустимо някой, който е а, самонет да получава едно евро на час, ако минималната заплата е 8, да кажем. Трябва да има права на свобода на асоцииране, колективно трудово договаряне, представляване от синдикати и колективно договаряне за възнаграждението и за условията за наемане на отделните работници. Това не е въпрос на конкуренция между предоставяне на услуги, а, за това не е предмет на работа на органите по конкуренция. Кон колективното договаряне е право на тези работници. След това, инспекторатите по труда, как могат да бъдат включени те, как могат да си сътрудничат през граница. Може би не е лошо да обмислим Европейски инспекторат по труда. Заключение. Основната цел е да има съответната законодателна рамка, която да отговаря на действителността. Има някои доста нестабилни ем, ситуации на заетост и фирмите всъщност изместват бизнес рисковете към работниците. Трябва да се направи всичко възможно работещите и е, техните семейства да живеят достоинство, да има дългосрочна стабилност, предвидимост и перспектива за развитие в кариерата. Може би е, все по-малко хора остават на една и съща работа целия си живот, но това не означава, че достойните условия на труд не трябва да са наша цел. И накрая, преди около 10 години Юни Европа участва в работата по е, директивата за агенциите за време на заетост. Сега очакваме да работим по достойните стандарти на труд за работещите в интернет, в интернет платформи. И смятаме, че социалните партньори трябва да работят с нас по тази тема. Благодаря. Благодаря ви. Да, това беше истински синдикалист, който знае за какво говори. Ще дам думата на Стейн Бръка от ОИСР. Добро утро. Благодаря ви за това, че ме поканихте. Наистина се радвам, че съм тук. Ще се опитам да допринеса е, с моите виждания е, за е, да обогатим малко дискусията и ще говорим именно за, може би, за това как изглеждат нещата от гледна точка на економиката. Става дума за 0,5 до 5% от цялата заетост. Но естествено нещата са свързани и с а, а, всичко това, което а, се разглежда в рамките на а, а, определени периоди. Пет от основните а, платформи а, Mechanical Turk, а, Digital а, Crowd и така нататък а, всъщност много бързо нарастват и разширяват своето действие за кратки срокове. Хубаво е да помислим за подходящи мерки. Когато става дума, например, за домашни работници, за хора, които работят в домашни условия, естествено, трябва да си дадем сметка, че една голяма част от тези хора не са обхванати, в крайна сметка, от статистическите данни. Ние не знаем кои са тези работници, кои, какво точно вършат, как точно е направен избора дали става дума за основно заетост, основна работа или става дума за допълнителна работа. Всичко това естествено е свързано с а, а, начина по който се развива економиката и би трябвало да сме изключително внимателни и да следим много прецизно процесите. Как точно ще се справяме с тези проблеми, които очевидно назряват през последните десетилетия? Самонаетите са а, повече от 15% от а, всички а, работещи. 16% работят на частично работно време, непълно работно време. 13,5% са временно а, наетите. Ето това са, в крайна сметка, а, процентите и цифрите, които е, действително е, трябва да се имат предвид, е, става дума за средни стойности, съгласно проучването на ОИСР. И както вече казах, трябва да помислим за социалната защита за самонетите. Нека да видим нещата така. Когато говорим за социална защита, трябва да разграничаваме е, между законовите е, е, разпоредби и законовите разпоредби, които нямат общ характер, се отнасят само до определени категории от работници, като работници на така наречените мини работни места, работници назначени на нулев ви работни часове и така нататък. Е, само на етите, всъщност е, е, до голяма степен намират работа чрез платформите, не е, винаги ползват всички облаги и предимства, с които се ползват е, щатно наетите или наетите на постоянен трудов договор. Това са тъмнозелените е, квадратчета, светло-зелените, е, само частично се ползват от тези възможности. Следващата степен са оранжевите и накрая в червено нези, които изобщо нямат възможност да използват съответните да, възможности, които са представени на, предоставени на всеки е, наед на постоянен договор. Има и още нещо. Както виждате в е, Финландия и в Швеция, в повечето случаи е, нещата изглеждат добре, е, тъмно-зелено. Но е, в другите е, е, държави картината се променя. Във всеки случай, примера с Финландия и Швеция показва, че има възможност да се уредат нещата по законен начин, така че работещите по линия на платформите да имат ефективен достъп до социална защита. Последният доклад е, на комисията показва, че 55% от е, самонаетите всъщност нямат е, достъп до помощи при безработица. 38% са нямат здравно осигуряване и 46% са са, така да се каже, застрашени от липса на доходи в случаите на майчинство раждане на дете. И така, как можем да поправим нещата? Би трябвало да потърсим начини за правилно класифициране на работниците, така че е, да е, няма злоупотреба в това отношение от страна на работодателите. И тук е, може да ни помогне данъчната политика, за да се избегнат и нежелани явления, като избягване, укриване на данъци. В някои случаи има неуредени въпроси в законодателството. Опитваме се по някакъв начин да тълкуваме нещата и да причисляваме определени форми на заетост към тези категории, които са уредени в закона, но това не винаги е най-подходящия начин за е, решаване на въпросите. Необходимо ни е ясно, прецизно законодателство и ни е необходимо адекватно прилагане на това законодателство, както и санкции, които е, е, ще накарат и работодатели, и работници да се замислят, когато предприемат определени действия нещата трябва да се разглеждат не само от гледна точка на работодателя, те трябва да се разглеждат и от гледна точка на работниците. Защото една голяма част от платформите предлагат работа, но те се опитват по някакъв начин с съгласието на наетите от тях при определени условия работници да избегнат заплащане на данъци. Така че работниците трябва да имат задължението също да търсят работа, която им предлага и законен достъп до всички онези предимства, които се предлагат и на найтия работник. Съществуват по-особени схеми за определени сектори, като например селското стопанство, за да се покриват засилената необходимост от работна ръка в определени периоди от годината. Тук също трябва да се разработят специални възможности за предлагане на социална сигурност. Не става дума за отричане на определени форми на заетост, Става дума за адаптирането на тези форми на заетост към условията и правилата на социална сигурност. Е, е, тук говорим именно за това как бихме могли да подобрим, е, да ремонтираме, ако щете, е, схемите за социално осигуряване. Има и възможности, по които все още се експериментира, които предлагат определени възможности за заместване на схемите. Те предлагат определени предимства по отношение на трудовите доходи. Също времено са по-опростени и хората не остават извън социалната защита но естествено има много пречки за подобряване на и повишаване на основния доход. Би трябвало да помислим обаче за всички от тези възможности, които до този момент не фигурират в специалните форми на трудова заетост, да кажем, плащанията за хора с увреждания, допълнителните здравни и осигурителни плащания в това отношение. Така че винаги, когато става дума за основния доход и за определено ни прагове в това отношение, винаги има и хора, които губят, и други, които печелят. Обикновено родителите, които сами отглеждат децата си, майка или баща, са в най-непривилегировано положение, но има начини да се помисли и за това. Да, благодаря ви. Това е един доклад на ИСРС, по който ние ще трябва да работим през следващите месеци, така че ще можем да говорим за минималната заплата или минималното трудово възнаграждение на по-късен етап, но аз се надявам, че нашите експерти ще могат да се свържат с вас. Господин Рисак има думата сега. Да, благодаря ви, господин председател. Радвам се, че има толкова много преводачи, така че мога да ползвам родния си език. Говорим за економика на платформите. Е, това е една, е, едно ново понятие. Много често се говори за економика на сътрудничество. Е, нещата опират в крайна сметка до основни е, е, параметри и основни показатели, които характеризират дадено явление, но е, в началото винаги изследователите спорят и за най-подходящото понятие. Аз ще говоря за платформена економика или економика на платформите. Струва ми се, че това е по-общото понятие. В някои случаи, когато подберем друго понятие, стесняваме обхвата. И така, нека да се спра на основните елементи. Когато говорим за иновативни модели, имаме предвид най-вече бизнес моделите. Има много нови елементи, които са от полза за всички участници. Много често обаче в тези иновативни бизнес модели има и неблагоприятни моменти и несигурността именно е един такъв момент. Нека да помислим за всичко това, което се отразява неблагоприятно при тези нови форми или иновативни модели, в кавички, както виждате. Става дума най-вече за това, че в този случай имате е, и е, автономни, самонаети, но имате и работници или служители, или такива, които са приравнени към тях, но са в подчинено е, положение. И на практика определена агенция определя изцяло условията, без да зачита някои от основните правила за социалната сигурност. В този случай условията не са благоприятни, но альтернативата е никаква заетост. И както виждате, е, трудовото правоотношение в някои случаи, да кажем, тогава, когато човекът се съгласява да, да се каже на е, договор за е, нулеви часове, той е лишен от социална закрила. Много важно е във всеки случай е, да са на лице е, няколко елемента. Е, трябва да има достатъчно хора, които да търсят работа и същевременно да си струва да работиш. Е, тогава става дума за така наречения краудворк, един вид е, колективна форма на работа и е, колективно набиране на е, работници. И това, което аз наричам цифрова репутация, е качеството, доверието, всичко това, което е важно не само за самото правоотношение и взаимоотношенията между работодател-работник, но и за взаимоотношенията клиент търговец. Ето, тези условия на работа при определен вид трудови правоотношения, именно качеството и доверието страдат. И сега ще си позволя да цитирам представителя на една голяма е, платформа, краудворк платформа. Той казва преди това, е, преди интернет, е, всъщност не беше възможно да наймеш някой в рамките на 10 минути и след 10 минути пак да го изхвърлиш и той отново да бъде на улицата. Е, това е в крайна сметка основната характеристика на економиката на платформите. И така, нека да погледнем нещата и от е, друга гледна точка. Е, всъщност ще установим, че проблемите не са нови. От една страна класификацията. Е, става ли дума за самонаети, действително, или все пак има някакво трудово правоотношение, да кажем, имам предвид Uber, е, фирмата за транспортни е, услуги. Е, има и случаи, които стигнаха до прокуратурата, да кажем, в Обединеното кралство. И освен това, така наречената виртуална колективна работа, да кажем, механикал търка в Амазон, кликуъркър и аплърк. На трето място ще поставя и е, домашните работници, е, чистачи, да кажем, при домашни условия. Е, къде да се оплачат тия хора? Към кого да се обърнат, когато имат проблеми? И въпросът е кой е работодателят за трета страна? Подобно на някакви агенции, които предлагат временна работа, трябва да видим каква е функционалната концепция за работодателя понякога ми се струва, че е много важно да погледнем функционалните неща. Да, съществува, да кажем, някаква функционална концепция, чисто теоретично, която наподобява така, концепцията на работодателя при трудови правоотношения, но договарящият всъщност не винаги е този, който работи. И така, стратегията, нека да погледнем как са възможно, какви са възможностите. Въпросът е, нуждаем ли се от някаква междинна категория, да кажем, нещо като зависим самонает или лица, които са в положение подобно на, на етия работник или служител. В Германия е имало такива форми и преди Втората световна война и след Втората световна война се наблюдават такива, както и в Обединеното кралство. И там има немалко проблеми, тъй като се разширява, така да се каже, економиката на платформите. Питаме се и на европейско равнище, нуждаем ли се от уреждането на една такава междинна категория, като тази, за която говоря. Все още няма единодушие в това отношение. И в международен план. И освен това, трябва ли да дефинираме по нов начин понятието за работник, респективно служител на договор. имаме и една форма а, на европейско равнище се появява. Тя е с преходни форми а, във връзка с а, свободата на движение и свободата на установяване. Много често тук се поставя въпроса и за социалната сигурност и социалното осигуряване. Въпросът е дали е, е, трудовото законодателство е адекватно към тези нови форми, които много динамично се налагат в живота. И така, третата възможност, ние можем да кажем, да, добре, нуждаем се от е, някаква директива, е, която да регламентира именно, е, да кажем, това, което наричаме crowd work, и е, да се има предвид с е, оборимата презумпция на е, трудово правоотношение с платформа, да се отбе, регламентират и информационните задължения или да се забранят определени срокове, условия. Всичко това е естествено ще е, трябва е, да се премисли много добре, но е, това е един вариант, да, защото хората ще знаят е, какви са условията, какво е забранено, къде могат да внесат жалбите си. Колективното трудово договаряне е, предлага доста голям потенциал и различни възможности, така че е, би трябвало да се помисли и за така наречените колективни споразумения в рамките на економиката на платформите. Но при всички положения трябва много добре да се категоризират и класифицират нещата. И накрая има ли правомощия Европейския съюз? кой е в крайна сметка ще реши какъв трябва да бъде обхвата на социалната защита и закрила, особено по отношение на самонаетите. Как точно ще се е, организира и администрира цялата тази работа по социалната сигурност, особено при определени форми на заетост? Какви ще бъдат трансграничните аспекти е, на които ще се отразят и на сферата на услугите и е, в крайна сметка как ще се е, финансира всичко това от гледна точка на цифровизацията и автоматизацията. И естествено нещата трябва да се разглеждат най-вече от правен и аспект. Да, благодаря на нашите е, експерти, на нашите оратори. Всички те са професори. Нека да дадем думата сега на депутатите Господин Бекер от НП има думата. Благодаря, господин председател. Много, много благодаря на всички тук и най-вече на един човек, който е стар мой приятел. За мен това бе една много приятна изненада. Когато създавахме Обединена Европа, говорихме най-вече за социална економика, за социално предприемачество. Сега се появяват вече много нови понятия, като економика на сътрудничество, економика на споделянето. Независимо от това, че още не сме се обединили около е, е, едно понятие, нещата вече се развиват в е, реалността. Какво е значението на всички тези економически или бизнес форми на заетост е, в рамките на социалната пазарна економика? Е, подчертавам социалната пазарна економика. И е, подчертавам и необходимостта да създадем някакви е, регулативни предложения, защото тук на европейско равнище ние нямаме това правомощие за законово уреждане на нещата. Е, нямаме тази власт. Законодателят не ни е дал. Но и най-вече държавите членки. Но когато става дума е, за е, всички тези процеси, естествено, говорим за обучение, за е, информиране и то не само на наетите, но и на самонаетите, които са най-силно засегнати от новите форми на заетост. Така че трябва да разработим именно е, основни насоки, трябва да е, разработим водещи концепции, които ще помогнат да а, отстраним всички от тези неприемливи и непоносими страни на а, в кавички иновативните модели. Не пренебрегвам работодателите, но в никакъв случай не бива да пренебрегваме и силата, с която разполага Европейския съюз, а именно когато има едно широко мнозинство, да предлагаме, да е, инициираме нови виждания и концепции. Благодаря. А, а междувременно, а, нека да чуем и още един оратор, е, който е много важна фигура тук в рамките на Европейския парламент и Европейския е, съюз, бих казал, в тази сфера. Благодаря. Е, благодаря много на всички, които говориха до сега. И говориха е, за иновативни модели и за нови форми. Но аз не виждам къде точно е толкова новото. Е, да, добре, става дума за различни форми е, и различни е, бизнес модели, но това разнообразие съществува отдавна. И не случайно е, господин е, Рисак е, говори за економика на платформите, защото е, действително е, е, може би платформата, е, цифровия модел, така да се каже, е, е нов. Но е, когато а, говорим за определени форми на заетост, трябва да си даваме сметка, че в крайна сметка а, явлението новото а, не е юбер а, и не става дума за нищо ново, а става дума за да кажем таксиметровите шофьори в Германия, които от дълго време вече а, работят именно а, в рамките на подобни модели. Така че е, много често става дума всъщност за е, посредници е, в областта на заетостта, които предлагат именно такива несигурни условия на труд. И когато говорим за регулиране, трябва да поставим въпроса не става ли дума в, в крайна сметка за нещо аналогично на класическите бизнес модели? Да, добре става дума за фрагментаризация на пазара, но същевременно наред с някои действително по-различни белези, трябва да си дадем сметка, че по отношение на целия економически живот и на заетостта, нещата не са непременно много нови. Така че е, трябва е, все пак да диференцираме. Според мен не всичко е съвсем ново. Е, колегата Бръке каза, не всички са самонаети. Добре, но в рамките на една платформа обикновено се наемат именно самонаети, И там вече няма социално-осигурителни вноски, няма социално осигуряване за тези хора, когато те приемат този вид работа това по линия на платформата действително е нещо ново. И а, освен това, а, как стоят нещата по отношение на самонаетите? Как бихме могли да подходим към тази категория? Да, благодаря. Благодаря ви и а, тъй като а, Кинтая не е тук, а, а, можем да преминем към е, Енрике, но и той не е тук. И сега е, е, колегата Конзалес от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Мисля, че под този термин економика на сътрудничеството, между другото, който е прекрасен термин, прекрасно понятие, което изглежда очертава взаимоотношение, което като че ли дори не е нужно да се работи, няма нужда от такова усилие. Но под това понятие са вложени много важни промени в взаимоотношението на а, трудово-правните въпроси. И е, все повече и е, скрити аспекти има. Тук обхващат различни услуги, транспорт, почистване. Е, е, услуги, които се предоставят от граждани на гражданин. Тоест, все повече и повече услуги ще попадат по този знаменател. Економика на сътрудничеството. И тук наетите лица не са наети лица, не са работници вече. Те се считат като партньори. Те не работят е, и не отдават своя труд в замяна на пари те всъщност предприемат доброволно конкретни стъпки, за да си сътрудничат. Но това вярно ли е? Искам да ви дам един пример от Испания където става въпрос за работници, които доставят различни стоки и те са в стачка. Обаче, те трябва да се възползват от своите права. Във всеки случай, когато ходят и доставят стоки и паднат от колелото, например, това происшествие не се счита за свързано с трудовата им заетост и съответно не им се заплаща. Е, има различни случаи, при които има смени на 3 часа и половина. Следят се обаче с GPS системи. Дават им се 4,20 евро цента на доставка. А когато ги съкръщават, не се нарича съкръщаване този процес. Тоест, искам да кажа, че това е форма на експлоатация. Та, въпросът е какво е новото тук? Ами новото е, че всички норми, данъчни и трудови, могат да бъдат всъщност заобикаляни, именно защото е, това явление обхваща много области и позволява подобно развитие. Така че предложението за отграничаване във връзка с а, самите думи, които се използват, е нещо много важно, защото сътрудничеството не може да се постави на същото ниво като платформа. Трябва да има конкретни прагове, които да се имат предвид във връзка с вноски, които да се плащат в социално-осигурителната система. И трябва да адаптираме нормите към тези нови аспекти. Чин Лембър, Благодаря, Чин Лембър благодаря. Благодаря на ораторите. Наистина много добри експозете и доклади ни представиха по темата. Един от въпросите, които според мен ще бъде много интересен за мен, е а, и, и през граничното измерение на това явление. Защото, според мен, именно тук а, ние имаме като че ли повече компетентност – разглеждаме е, координация на социална сигурност с презграничен характер и виждаме известни пропуски е, там, където едно е, определение е различно от държавите членки, какво означава самонает и се отварят нови и нови пропуски. И може би бихте могли да се спрете малко повече на този въпрос по-нататък във връзка с въпроса за самонаетост. Много чуваме по този въпрос от комисията. Ние самите много разискваме темата. Когато говорим за предприемачите, наистина трябва да се засили предприемачеството това би могло да бъде решение на много въпроси. Наистина в този случай може би наистина става за самозаетост, но виждаме ли някакъв отклик сред държавите членки в системите данъчни и социално-осигурителни, за да може наистина да се разрешат някои от тези проблеми? Дали наистина вие бихте подкрепили, бихте разработили тези аспекти, дали това ще премине през образователната система и другаде, дали ще предоставяме системи, които гарантират защита в крайна сметка на хората или просто ги караме да се хвърлят в пропаста, как, стоят нещата и с пенсиите. И накрая, някои държави членки се казва, че успяват да имат наистина доста всеобхватна а, покритие. Може би може да се каже наистина какво е това, което сработва в повечето държави членки, как точно се извършва това. И когато сравняваме с други, това ще бъде много важно. Мисля си, че ще е много полезно да научим повече по тези въпроси. Както казах, вие заседнахте много интересни аспекти, е, въпроси във връзка с взаим, различни е, взаимоотношения, включително и на власт между участниците, така че наистина това е много важно. Нека да помислим как ще работим, що се отнася до образованието, възпитанието и нашата роля в тази насока. Благодаря. Dankeschön. Jetzt wäre dran... Благодаря, Лаура. А че всъщност би трябвало да бъде следващия оратор, но тя не присъства, затова Доминик Мартен. Благодаря, господин председател. Много се радваме, че сте тук сред нас и че сте във форма. Благодаря, че, ни да, че ми дадохте думата. Благодаря на изказалите се за това, че се занимава с една тема, която е нова, е, и която е поредния признак на големите промени в обществото. Правят се опити тази част от пазара да се, да, да се обяви като економика на сътрудничеството, но всъщност е, това е по-скоро е, тип извличане на ползи, нов тип а, бизнес и избягване на регламентиране. Не смятаме, че са приложими действащите правила. Не сме съгласни с казаното в този смисъл. С този тип развитие и в допълнение с роботизацията тръгваме към посока, която е напълно неясна. По-рано във Франция се говореше за сините якички и за белите кички. Сините със сигурност ще бъдат засегнати, част от белите също. Международни, големите международни фирми често реално са наднационални фирми. И много често те не биват подложени на национални норми. Това се отразява и на, социал... на системите за социално осигуряване, ще има економически последици за защитата на работниците, за тяхното си социално осигуряване. Същевременно се говори и за свобода в организацията на работата, особено за самонетите лица, но всъщност много често това, са, това е допълнителен труд, много често много зле възнаграден и Добър пример за това е Uber. Ще има и последици за потребителите, защото става дума за нов бизнес модел, който ще има много сериозни конкурентни предимства. И това ще се отрази на всички. Европа ръб... има двустранни ъм... отношения с Ъм някои а, страни и може да се окаже, че в този контекст се избягват някои задължения. благодаря, благодаря и за това, че е, ми направихте комплимент. Е, казахте, че изглеждам добре. Е, до 10 е, и 25 сме предвидили време за тази дискусия, така че ще трябва по някакъв начин да се спрем, А не Сандърс е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на четиримата поканени за направените изказвания. Светът се променя и ще продължи да се променя. И има някои предимства, свързани с тази този нов тип а, а, економика. За някои това създава възможности за ето, за определени категории хора, да кажем студенти. Да, това е отлична възможност също за домакините. Но, разбира се, нещата не са толкова прости. Има някои проблеми, свързани с този нов тип заетост, има злопотреби и трябва да се борим срещу тях, защото има последици за сигурността, за безопасността и за здравето. Четири, четиримата е, колеги, които се изказаха, подчертаха, е, поставиха повече въпроси, е, много повече отколкото е, има отговори. И моят въпрос е как можем по-добре да събираме данни по тази тема, за да ориентираме по-добре политиката в тази област. И след това, професор Исак, вие вече повдигнахте този въпрос. Задавам го и аз. Трябва ли да се законодателство в тази област? В повечето държави членки има щатно наети лица, има и самонаети лица необходимо ли е да има трети, трета категория. И ако се приеме нещо на европейско равнище, не трябва ли по-скоро да засилим различните елементи, свързани с статута на тези две категории? Това е моят въпрос. Да законодателстваме ли, на какво равнище, по какъв начин и как можем да съберем повече данни? Благодаря. За има думата. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям казаното от колегите. Все още има много въпроси, които чакат отговор. Темата е сложна и очевидно ние ще работим по нея доста дълго време. Ще се спра на казаното от Тан Сандър събиране на данни. Естествено, че можем да мислим за решаване на проблемите, само ако разполагаме с данните. Също времено знаем колко е трудно да се съберат данни в тази сфера именно. Видяхме тази картина в зелено, червено, жълто, оранжево, е, която ни показа представителя на ОИСР. Не е случайно, най-вероятно, че няма достатъчно данни за източноевропейските държави или за южно, някои от южноевропейските държави. Същевременно е, става дума е, за една друга форма на самонаетост, която трудно може да бъде обхваната статистически. Така наречените полу самонаети, поне за себе си аз така ги наричам. Така че все още не сме обхванали изцяло цялата тази сфера, която в крайна сметка граничи с незаконния труд незаконен труд, срещу който се борим вече от десетилетия. Така че събирането на данни, статистическото обхващане, регистрацията на тези хора, всичко това е изключително важно и предстои. Благодаря. Колегата Луйкунт. Благодаря. Благодаря на всички оратори. Наистина изключително ценни изказвания. Слушахме днес преди обяд, който изключително много ще ни помогне при разглеждането на тези въпроси. Наистина много неща ни вълнуват и държавите членки трябва много активно да участват в нещо много важно, да гарантира това, че онези, които са самонаети, да съзнават правата си и това трябва да се съзнава и от работодателите, за да се избягва експлоатацията. Трябва да има някакво признаване, очевидно. И е, служителите, работниците, наетите лица трябва да бъдат добре информирани. Разбираме, че не е така стоят нещата. Също така за потребителите има много важен аспект в тази насока. Економиката на платформа, на сътрудничество, това е изключително ценно от социална гледна е, точка, много популярно явление. След потребителите не можем да се върнем назад, очевидно. Но потребителите също така трябва да съзнават, възможността за потенциална експлоатация на работниците в тази област. И наистина съвсем правилно е, да има социални права за найтите в този сектор, да се плащат социалните плащания, да имат достойнино за заплащане за труда си. Това е много важно, когато става въпрос за продукт, за услуга, което е ефтина, но има голяма полза от нея. Е, трябва да се разгледа също така и въпроса с е, данъчния режим, но има допълнителен разход. Трябва да имаме предвид това към традиционни, сравнение с традиционните услуги. А именно, за да може е, работещите в тази отрасъл, в тази сфера да имат достойно заплащане, да имат необходимите социални защити, така че наистина, ако знаем всичко това, трябва да си зададем въпроса, имаме ли нужда, искаме ли такива ефтини услуги. Какво е да си самонует? Вие имате свободата да предоставяте е, труда си на този, който го пожелае, е, т.е. да не сте е, обвързан с конкретна услуга и работодател, но имаме нужда от определени в тази област. Благодаря ви. До момента няма други заявки за изказване. Оглеждам залата. Хайц. Само няколко думи допълнително. Аз забравих да подчертая колко важна е ролята на социалните партньори. Ще трябва при всички положения да не забравяме тази много важна роля. Благодаря. И така, последно повикване. Няма желаящи. Тогава давам на нашите експерти е, възможността в рамките на 5 минути да вземат отношение по зададените въпроси. И тъй като имаме малко повече време вече, е, дори 6 минути. Госпожа Дое е първата. Uh, Благодаря на всички е, депутати за зададените е, е въпроси. Наистина много интересни други презентации и слушахме до сега и всички желаят да има повече яснота, не само по отношение на понятията и термините, но и тяхното използване, за да може наистина да споделяме разбиранията си в бъдещите разисквания. Нещо друго, което забелязвам, когато разглеждаме економиката на платформа или на сътрудничество, да, съгласна съм, че е, действително може би има известно сътрудничество, но то не е наистина необходимо условие. Така че да, потвърждавам, трябват ни ясни дефиниции. Нека наистина си сътрудничем, за да намерим съвместно отговора, имайки предвид бързното развиване на цифровата економика и предстоящите е, дискусии. Е, е, виждам наистина, че всички експерти експерти е, искат да се проучи повече този въпрос, да се вложи повече в него по отношение на анализ, за да можем да стигнем наистина до добро решение. Така че наистина очаквам с интерес е, проучвателната научна работа в тази насока. Е, що се отнася до участието в економиката на споделяне в Ирландия, ние наистина изключително много се вслушваме в гласа на хората, които работят в економиката на сътрудничество. И е, изключително важно е те да присъстват, те да бъдат водещи, когато се разисква и развива тази економика. Така че искам да подчертая необходимостта от яснота и повече научни проучвания. А също така, както а, бе казано, може наистина да се предприеме една първа стъпка от всички държави членки, що се отнася до тази яснота, така че наетите лица, самонаетите да съзнават много ясно какви са техните права. Това не непременно е въпрос на избягване или отбягване. Много често самонаетите лица наистина в известен смисъл имат е, по-несигурна позиция, отколкото работниците в а, е, класически а, е, вид, но искам, че не непременно те биват засегнати и те просто може би не съзнават достатъчно правата си, да, възможността си за достъп до права и информация. Така че може би ще спра до тук е, относно призива за яснота. Нека има повече информация, повече проучване относно бъдещата работа, кой работи в економиката на платформите и сътрудничеството трябва да се знае и нека да има по-голяма осведоменост. Това е нещо много важно, за да може да има бързо развиваща се инициатива за предоставяне на информация. Благодаря много. Dankeschön, Колегата Ротик има uh, Ще говоря на английски язик сега, най-напред. Господин Бека всъщност засегна този аспект – трябва да се използва е, съществуващото право. Наистина, хубавото е, че нямаме нужда от нови уредби. Е, повечето от важни неща се случиха наистина през последните 100 години. Сега вече има развитие на технологията, но какво трябва да се направи сега? Да се наложи изпълнението на взетите решения и норми, да бъдат приведени в съответствие. Това е важно в областта на данъците така че наистина е, големите е, правни кантори наистина сега очевидно ще има доста работа в, отнош... в областта на трудово-правните отношения. Това е нещо много важно. На второ място. Е, през граничния характер Джейн Лембърт засегна този аспект. Това наистина е проблем. Той съществува наистина. Осъзнаваме го, например, строителството. Колегите ни на европейско ниво от този отрасъл имат много примери, когато от Румъния се назначават работници, има, например, конфликт в Ирландия по отношение от Кипър, Полша и тук наистина ролята е на Европейския съюз. И от гледна точка на синдикатите, когато аз говоря с нашите членове, им казвам, на практика вътрешния пазар не работи за нас, което значи, че Европа не работи за нас. Ето това е проблем. Ето вижте Брексит. Една от причините за него, поне след е, синдикалистите не бяха за Брексит, разбира се, но не успяхме да убедим нашите членове. Именно поради това. Това се случва в Обединеното кралство, но и в други страни. Така че наистина имаме много важна инициатива, която, с която трябва да се е, заемем. И, например, когато говоря с, с с е, председателя Юнкер, наистина ние трябва да направим така, че да заработи вътрешния пазар. Сега това не беше част от днешната дискусия, но аз исках да кажа, че това е сериозно предизвикателство за всички нас. Друг въпрос във връзка с самонайтите лица. Много а, измамници има, за съжаление, в а, тази област, защото трябва ясно да знаем кой е, е истински самонует и кой не е. е. Може би това е въпрос и за законодателство, но може би и не. Може би ще кажат, ето това е работник, това не е работник. И можем да се разминем в преценката си, кой е работник, кой не е. С други думи, наистина трябва всички тези правни аспекти да бъдат много добре обмислени, за да се стигне до консенсус. Предприемачеството. Друг един въпрос, по който изключително много се вълнувам. Ако като работник нямате достатъчно доходи, нямате работа, социалната сигурност тогава е, казва, добре, айде станете предприемачи, сега ще имате по-добър шанс. Това просто е цинично, наистина. Предприемачеството е добър начин за работа, но не бива да се изключват повече хората от системата, като ги оставаме напълно безпомощни, без подкрепа. Това, може би не съм го промял добре, но а, действително трябва да се обърне внимание на предприемачеството като бъдеще в крайна сметка да кажем, че сутрин се събужда някой и се опитва да намери за 10 минути работа, при положение, че е без, рабо, без работа преди това и на следващия ден отново така да си търси работа за 10 минути сутринта. Друг един въпрос. Съгласен съм, че платформата е нещо много интересно за студенти и домакини. На един етап наистина се опитвахме да измислим лого. Затова, например, една жена от държавите от залива. ако е възможно да се измисли нещо подобно, това е нещо много позитивно, но от европейска гледна точка, според мен, не искаме да кажем това е добре за студенти, тази платформа за домакини, за жени, които работят в страните от залива по-скоро, нека да насочим вниманието си към хората като цяло, които искат да извършат конкретна работа по отношение на данните. Организираме вече продължение на две години предвестно предоставяне на услуги, а именно доколко тази е, е, гигокономика или економика работа на парче присъства е, в света. 2,5% от наетата работна ръка повече от 50% от работата си именно и, и, извършва по този начин, на парче. И това е нещо изключително значително. Благодаря. Uh, thank you. I Благодаря. Няма да отговарям. Искам да отговаря на казаното господин Шустер. В своята презентация, която беше ограничена поради времето, искам да кажа, че по никакъв начин не твърдя, че всички тези хора са самонети лица. Обаче се занимавам с въпроса за самонетите лица по следните две причини. Първо, не разполагаме с достатъчно данни. Трудно е да съберем масивите данни, които да ни дадат достатъчно добра информация. Когато събираме такава информация, обикновено се занимаваме с самонети лица, които нямат които не наймат никой друг. Но тази група все още е по-голяма, отколкото групата, която говорим. Друга причина, поради която се занимах с самонетите лица, е, че от гледна точка на социалната закрила, именно в тази категория ще попаднат голяма част от тези хора, за които говорим. Иначе сте напълно прав. Има съществуващи проблеми, но същевременно има и нещо ново а, има нови елементи, нещата се променят бързо, има фрагментация. И това беше казано и от някой друг. Що се отнася до социалната закрила, много е важно да преразгледаме правилата, за да има специално отношение към тези хора. И така, първо можем да променим съществуващите проучвания, да бъдат добавени въпроси към тях, за да се подобри събирането на данни. Второ, може да се наложи разширяване на извадките, тъй като става дума за малка, малка група хора и за да има повече информация трябва да има по-голяма извадка и трябва да се свържат различни масиви данни и да се съпоставят. Частният сектор събира огромно количество информация за тези е, служители и работници е, и може би е добре с някакъв вид публично-частно партньорство да се работи. Не става дума за, за обмен за целите на данъчното облагане, а за обмен на информация – и за данните, тъй като знаем твърде малко и се говори много. Хората казват, хората си сменят работата по-често, понякога работят, понякога не работят, но не сме много сигурни дали това е така. и затова настояваме да се обърне специално внимание при проучванията на ОИСР. Съединените щати се оказва, че е, пожизната заетост е, значително намалява в сравнение с преди 10-15 години. Затова е необходимо да натрупаме повече информация. Що се отнася до казаното за предприемачеството? Преди 10 години говорихме за засилване на самонетостта, на предприемачеството, много страни въведоха определени стимули за това. Сега обаче се опитват да поставят някои спирачки, защото се оказа, че това води до е, прекалено голяма несигурност за работещите. В Великобритания е, Института за фискални проучвания изследва дали субсидиите за самонетост са обосновани и в много случаи се оказва, че е, реална обосновка няма. Да, разширени са пенсиите до самонаетите лица, е, да кажем в Великобритания, но това не означава, че те допринасят повече към бюджета, нещо, което създава дупка в бюджета. Що се отнася до социалната закрила? Много широка е тази тема. Много неща трябва да са свързани с регламентацията, вноските, праговете. Страните трябва да преразгледат правилата. Има обаче интересни примери, от които можем да се получим. В Австрия, например, има много интересна система. Има отделни сметки на, за всяко лице, за право на обещедение при внезапно съкрещение от работа. И това се случва независимо от това дали лицето си сменило работата съвсем скоро. Във Франция пък се запазват правата на помощи за безработица ако сте, дори да сте сменили работата си наскоро. И така, да кажем, ако ви се предложи договор, който знаете, че след 6 месеца ще приключи, има по-голям стимул въпреки това да го приемете, защото това няма да доведе до загубата на правата ви. Има а, е, различни възможности за а, вземане на почивка и прочее. Раз... Говорих вече 5 минути, така че спирам до тук. Благодаря. Благодаря ви. Господин Висак, професоре. Да, благодаря. Един важен въпрос е какво точно е новото. И тук трябва да свържем нещата с класификацията. Всъщност е, е, дълго време разполагахме е, с, с, договорната система, с възможностите за уреждане на работа при домашни условия, на домен труд и самонаетите. Как обаче ще трябва да разглеждаме нещата от тук нататък, защото знаем какво е положението в САЩ. Тук трябва да разглеждаме въпросите не само от гледна точка на трудовото възнаграждение. Трябва да разглеждаме нещата и от гледна точка на това естествено какъв е размера на е, възнаграждението, но и какви са е, условията на конкуренцията. Когато е, съм работодател, естествено, аз внимавам, искам да остана конкурентно способен, така че всичко това трябва да се разгледа не само от социално-политическа гледна точка, но и от економическа гледна точка. Много важно е е, да не забравяме технологията. Технологията обаче не е непременно е, автоматизация и автоматизъм. Как точно е, ще прилагаме всъщност технологията? Сигурно познавате един известен теоретик, който описва процесите с индустриализацията на ръчния труд. Ние познаваме е, е, работата в индустриални промишлени условия. Но сега е, една голяма част от тези услуги или тези процеси преминават в едно поле, в което ние вече не можем да го контролираме. И е, нещата се променят. Променят се, ако щете, дори и така, както се променя стоеността на акциите на борсата и е, трябва да си поставим въпроса как ще се използва технологията, как ще се използва новата техника. Платформите го правят перфектно и ние би трябвало да успеем да го направим. Е, когато говорим за заетост в е, е, виртуални условия, става дума за едно чисто трансгранично явление и същевременно услугата е с виртуален характер – не мога да предложа на някой да отиде до Индия, за да направи преглед там при индийски лекар и след това да се върне и да ми представи резултата от тази медицинска консултация. Не, не можем в никакъв случай да правим нещо като бодишопинг, Не но това е едно огромно предизвикателство за социалните системи, за социално-осигурителните системи, естествено и за е, правната уредба във връзка с тези системи. Как ще го направим обаче? Е, как ще го направим на национално равнище? Добре, е, в Австрия е, нещата са уредени по линия на австрийското законодателство, но когато говорим за Индия, аз не мога там да представя моята американска карта, нали? На редица, редица проблеми възникват поради трансграничния характер. Векове наред сме имали едни определени условия и на заетост, и на конкуренция, а сега се появява нещо съвсем ново. През 19 век е, ние на практика допуснахме синдикатите, колективното трудово договаряне, е, допуснахме на места на съда с една единствено изключение конкурентното право. И сега е, се нуждаем от социални партньори, нуждаем се от субсидиарност и така нататък. Но от кой ще бъдат е, представлявани кой ще представлява в крайна сметка всички тези групи, които работят е, в економиката на платформите? Как ще се установява връзката в това отношение? Ето това е основният проблем. И още един последен аспект. Това е промяната на стойностите. Всички тези промени, които стават в главите на работещите, самонети и не самонети и в Германия и в Австрия се сблъскваме с този проблем. Как да кодираме самонаетите, как да ги накараме те самите, в крайна сметка, да осъзнаят своята идентичност и да търсят солидарност, но солидарност в условията на конкуренцията. Конкуренция и по отношение на цените, включително. И на трудовото възнаграждение. Въпросът е докъде ще допуснем именно този вид конкуренция. Благодаря. Благодаря на всички е, наши експерти. Мисля, че тази дискусия е, ни е, даде много-много материал за размисъл и ни даде много идеи. Ще продължим в тесен контакт с. Е, Генерална дирекция заетост. Е, поздравявам е, представителката на Генерална дирекция заетост и давам думата. Благодаря, господин председател. Казвам се Мария Нива от Генерална дирекция заетост е, от директората за уменията. Много интересна дискусия проведохте, много интересни бяха и изказванията на експертите. И искам да ви е, е, да е, уверя, че що се отнася до резолюцията за економика на сътрудничеството, изготвяме доклада отговора сега на комисията. Сега за достъп до данните, това беше въпрос повдигнат и, и през юни миналата година, когато се взе решение за плана за действие за економиката за сътрудничество, е, тогава сега за данните са недостатъчни. И затова направихме всичко възможно да преодолеем тази ситуация. Работим вече с Евростат, опитваме се да подобрим нещата. Поръчали сме няколко проучвания различни части на комисията са ги изискали. Нашето, ние поръчахме проучване за въздействието на безработицата върху економиката на сътрудничеството в Европейския съюз. Вече имаме доста данни и през второто три месечи на следващата година те ще са на разположение. Също така има проучвания, направени от платформата за недекларирания труд, както и Комисията за социален диалог с агенциите за временно наймане, Проучва се и цялостното економическо въздействие на економиката на сътрудничеството и така нататък. Една от важните е, е, едни от важните данни са онези от Канада, от техната статистическа служба преди, от преди месец. Те се занимаха по-конкретно с пътнически транспорт, peer-to-peer -peer и с наемане за кратки срокове отдаване под найем за кратки срокове. Техният извод е, че това е 1% от, от трудовата сила. Това е единственото съществуващо до тук като статистика. Благодаря ви. Ще добавя няколко забрежки без да претендирам да направя пълно обобщение. Колегата Бекер говори за социална пазарна економика, а не за свободна пазарна економика. Е, хубаво е, естествено, е, в нашата комисия да си напомняме непрекъснато, че социалната пазарна економика е е, в крайна сметка е, тази економика, която е, може да бъде регулирана там, където това е допустимо и възможно. Тоест, ставаше дума и за трудовите правоотношения, поне през последните 100 години. Професор Висък говори и за Бялата книга. с. 4.0. Е, това е една бяла книга, е, от която се ръководи германското правителство. Тук става дума за е, именно някакви определени допустими, така да се каже, процеси на регулиране. Тоест става дума за политическо регулиране или обществено регулиране, ако щете, но не само на национално равнище. И естествено ние бихме могли, е, говорим за регулиране, не непременно за издаване на задължителни е, правни разпоредби. Е, и би трябвало да го направим. Това е наше задължение. От една страна а, имаме индустрия 4.0, 4.0, развитието на а, промишлеността, на индустриалния свят. Аз от болницата и от болничното легло а, следях тези процеси. От друга страна, социални правила, социални системи. Но все пак нямаше до този момент така създадена връзка за а и в медиите не откривам така, намеци и препратки към такава връзка, която аз обаче откривам. Минимални социални права и е, бъдещо развитие. На европейско равнище това, естествено, според мен трябва да бъде на лице и това ни дава много-много не само материал за размисъл, но и широко поле за действие на нас, депутатите, защото трябва да направим необходимото. Говорим за Европейски социален стълб, за социални права. Не става дума само за препоръки, е, така, любезни препоръки. Трябва да направим този е, стълб е, е, един надежден фундамент, на който да стъпят хората и да се оповават на него и да се опират на него. И така. Става дума за това да е, спрем едно развитие към е, плащане на дневна надница – Оказва се, че така наречения краудворкинг вече се превръща в стандарт, в норма. И при всички положения ще трябва да се замислим много сериозно, за да спреме едно такова развитие, което на практика ще докара нещата до плащане на парче Ови, през следващите години е, предполагам, че ще наблюдаваме едно засилване на този сектор, което не е това, което желаем. Но е, трябва да е, се замислим и да действаме експедитивно и разумно. Остават ни още 8 минути, които нашият технически сътрудник очевидно ще използва много добре, тъй като трябва да подготви нещата за е, пряко е, приемане на картина и образ и звук, а ние ще починем малко. Благодаря.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 Can you hear me? Ok, we're gonna make a test. Euh, alors à la régie, on me fait signe ici que vraisemblablement le son ne passe pas dans, le, dans les casques. Uh, can you can you please say a few things uh, continuously, please, because we need to make a test. Thank you.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 something. Yeah, it was him. You're clear? So, ich würde jetzt gern weitermachen. И така, а, бих искал да продължим. Техниката, доколкото знам, е подготвена. Използваме все по-нови е, техники, е, видеоконферентни техники и в сферата на е, темата хора с увреждания. Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания е следващата тема. Докладчик е Хелка Стивенс. Колега Фантудис, можем ли да започнем? Готови ли сте? ако обичате. И така, как ще работим? Ще виждаме на екран текст, ще използваме хубави жълти, червени и зелени карти. Е, червените карти показват, че не се разбира какво точно казва съответния оратор – Жълтията карта е, означава твърде бързо темпо на говорене. Зелената карта предлагам да я оставите е, на е, масите. Жълтите и червените няма да ги използваме толкова често, надявам се, както понякога при футболен матч. И така, ще говорим за изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания. Емануел Гранш е, е представител на Европейската комисия, генерална дирекция за етос, Надя Хадат от Европейския форум за хора с обреждания, Русита Хикей от е, службата на Европейския омбудсман, и господин Дамиан Татич, е, заместник е, председател на е, комитета към ООН, който се занимава именно с Конвенцията за правата на хората с увреждания. Ще бъдем свързани с него с видеоконферентна връзка. Надявам се, че действително ще можем да осъществим тази връзка с Дамиан Татич. Той е четвърти подред. Но нека да дам първо думата на госпожа Емануел Гранж от е, Европейската комисия, Генерална дирекция заетост. Благодаря много, господин председател. Много се радвам, че имам възможност да е, участвам в е, е, е, това заседание на тема Стратегията за хората с увреждания. Много благодаря на госпожа Хелга Стивенс за положения труд, който ще, който ще ни бъде изключително полезен за бъдещето на тази стратегия и е, за последващите действия. Нека да ви припомня, тази стратегия беше приета именно за да въведе в действие Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания и за да се гарантира унифициране на действието на Европейската комисия в тази област. Взема се предвид достъпа, участието, рав, равенството, образованието, заедостта, социалната закрила, здравето. Доклада, който приехме през феврари тази година е работен документ – Неговата цел не е да предоставя оценка, формална оценка на положението, нито пък а, да представлява някаква визия за бъдещето. В документа просто се прави обзор на направеното до тук в тази област. Какви са предприятите действия, каква е постигнато и е, как се сравнява то с предвиденото. Имахме за цел да изготвим този доклад малко по-рано, но го забавихме, тъй като а, е, имаше изключително оживени публични консултации, събрахме много информация и се наложи да я анализираме в големи подробности. Това отне повече време, отколкото беше предвидено. Резултатите от анализа са включени в едно от приложенията на доклада и те показват какви са основните теми, по които ам, трябва да работим. Основното безпокойство, оказва се, за хората с увреждания е заетостта. Има и много други, но това е най-голямото им безпокойство приложението на този доклад ще намерите и други полезни документи. Става дума за приложението на стратегията, става дума за това какво е направено до тук. Има и препоръки на комитета по темата на ОНЕ. В приложение 5 има полезна информация също, защото там са изложени в подробности всички юридически документи, по темата от последната година. Това са документи, които имат, е, които още са в действие и е, имат е, една или друга връзка с въпроса за уврежданията. Ще отнеме повече време, но предприехме вече доста усилия, за да се обобщят тези документи и да се разработи да се вземат те предвид при разработването на стратегията за хората с увреждания на европейско равнище на 35 юридически документа. И накрая заключенията на този работен документ показват, че общите цели на стратегията продължават да са актуални Остава още много работа. Ангажиментите, които сме поели като цяло са добри, но трябва да продължим да действаме по тях, докато действително се приложи тази стратегия. Нейният край е като срок е 2020 година, особено що се отнася до заедостта, образованието и социалното приобщаване. Искам да ви уверя, че Европейската комисия е силно ангажирана с тази стратегия. Нека да ви дам няколко примера. Предложихме да се приеме Европейски акт за достъпността, директива за вебсайтовете, управлението на системата на транспорта, личните помощници, достъпа въвеждаме и пилотни действия за една карта за хора с увреждания. В 8 държави членки вече се е, провежда този пилотен проект и се събира информация за използването на картата. Е, има информация за използването на структурните фондове, тъй като е, достъпността и недискриминацията са от предварително значение за неприеман, за предоставянето на такива средства. Що се отнася до правата на, на човека в областта на външната дейност, също се предприемат мерки, на Еразъм Плюс включително, взема предвид тази тема. Така че това е доклад, който показва, че действително много е свършено. Това е документ, който обобщава фактите. Не се прави анализ на ефективността, на това какво става да се направи. Работата продължава. Но вече трябва да мислим и за бъдещето. Какво трябва да дойде на мястото на тази стратегия, тъй като тя обхваща периода 2010-2020 година. Ясно е, че сега трябва да се занимаем и с формална оценка на стратегията, която може да служи за основа за разработване на по-нататъчната политика в тази област. Основният въпрос е, продължаваме ли да имаме нужда от европейска стратегия за хората с увреждания? И ако да, в какви области и какъв тип действия? Това са все важни въпроси. И за това а, очакваме с нетърпение и доклада на Европейския парламент под ръководството на госпожа Стивенс. Европейският парламент има свободата да отиде отвъд това, което можем да покрием ние в своя работен документ. Затова е, съм изключително благодарна за труда, който е, полагат депутатите в Европейския парламент. Благодаря. Благодаря ви. Е, ще се възползваме от вашата покана. А сега давам думата на госпожа Хадат, която е от Европейския форум за хората с увреждания. 7 минути. Благодаря много, че представите Европейския е, форум за хората с увреждания. Тук е, защитаваме правата на 80 милиона хора с увреждания в Европейския съюз. Много се радваме, че до, е, Комисията по заедост и госпожа Хелга Стивен е, вземат предвид изискването на член 4 или не 2 за правата на хората с увреждания е, конвенцията е, на ООН и взема предвид за необходимостта да се включат хората с увреждане и техните представители и организации. Ние сме членове и участваме активно в експертните диалози, организирани през юни тук в Европейския парламент. Ще окажем помощ на Комисията по заетост и на е, госпожа Стивен при, Стивенс при работата по доклада. Основните елементи, които искаме да подчертаем в днешната дискусия са следните. Доклада за напредъка на Европейската комисия дава ясна представа за всички мерки, които са били предприяти, за да се приложат действията в 8 те области, покрити от стратегията за хората с увреждания. Е, интересен е този документ. Е, в него се говори и за, за... Е, има и заключителни коментари. и се е, актуализира списъка на е, инструментите в приложенията. Изисква се Европейската стратегия за хората с увреждания да бъде изцяло преразгледане Преразгледана и да се разработи нов план за действие за останалите години покрити от стратегията от 2017 до 2020 година. И се а, е, включва призив за съобхватна стратегия за хората с увреждания за следващия период от 2020 до 2030 година. Призоваваме Европейската комисия да започне, да, е, да започне подготвителната работа за такава стратегия, да направи оценка на развитието тук в областта на правата на хората с увреждания, да разшири е, обхвата на стратегията за хората с увреждания и да я обвърже с прегледа на политики, програми и инструменти е, Европа до 2020 година, стратегията за равнопоставеност между половете, стратегията за правата на децата и външните ангажименти на Европейския съюз. Е, това с, и всичко това с е, ясен график за приложение, с съответния бюджет и с конкретни измерими показатели. Европейската стратегия е, за хората с увреждания е приета преди да влезе в сила Конвенцията за хората с правата на увреждания тук в Европейския съюз. Затова следващата стратегия трябва да се занимае по-конкретно с приложението на тази конвенция. Стратегията за периода до 2030 година трябва да включва всички европейски институции и агенции и да взема предвид заключителните бележки на комитета е, в на комитета на Конвенцията за хората с увреждания спрямо приложението на тази конвенция в Европейския съюз да се включи всичко това в е, европейското полугодие и да има специални механизми за приложение. Стратегията също така трябва да прилага и целите за устойчиво развитие и агенцията на ОНЕ за, до 2030 година. 2021 година трябва да бъде обявена като следващата Европейска година на хората с увреждания. Предоставили сме значителен принос за експертните диалози по темата. Искаме да подчертаем някои от основните елементи, които бихме искали да се включат в а, тази тема. вземайки предвид последните години на приложението на Европейската стратегия за хората с увреждания и новата стратегия до 2030 година. За да може тази тема да се включи във всички законодателни текстове, Европейската комисия трябва да прегледа всички правни норми, политики и програми и да се погрежи да има пълна хармонизация между тези програми и разпоредбите, свързани с, Конвенцията за защита на правата на на хората с увреждания, със съответното включване на, на представителите на хората с увреждания. Трябва да се направи оценка на пропуските, да се види какво не се покрива от правото до тук или пък от политиката. Този анализ трябва да бъде изрично включен в прегледа на Европейската стратегия за хората с увреждания. Изискваме представители на хората с увреждания да бъдат включени през целия процес на приложението на конвенцията и на проследяването на това приложение. Последващата работа по стратегията трябва да включва диалог е, между Европейския съюз и е, организациите, защитаващи правата на хората с увреждания е, в цялото им многообразие. В допълнение към това, Европейската комисия трябва да създаде програма за изграждане на капацитет за организациите на хората с увреждания, за да можете да изпълняват своите основни задължения. И накрая препоръчваме да има механизъм за междуинституционна координация. Целта му да е да засили, да улесни гладкото приложение на Европейската стратегия за хората с увреждания и да бъдат включени организациите на хората с увреждания в консултации по смислен начин. Благодаря за вниманието. Dankeschön. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Русита Хикай от службата на Европейския омбудсман. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията, госпожо Стивенс, благодаря много за поканата да участваме в това изслушване. Ние представляваме рамката е, и отговаряме за рамката, в която е, всъщност се прилагат е, правата на хората с увреждания във всички сфери, които са от правомощието на Европейския съюз. Имам предвид Европейския парламент, службата на Европейския омбудсман, агенциите, на европейско равнище, е, в, които работят в тази сфера. И естествено, ние работим в тясно сътрудничество и с комитета е, за конвенцията на ОНЕ. Ще се спра на две основни действия в рамките на тази мрежа, за която смятам, че е, евродепутатите трябва да са добре информирани. В началото на 2017 година започнахме с един семинар, за да информираме в рамките на различни програми, стратегии, инициативи хората с увреждания за техните права и за всичко, което се прави в това отношение. Е, имам предвид най-вече протокола към конвенцията, който би трябвало да бъде със е, едно по-широко е, съответствие. И през май 2017 година ние бяхме домакини на срещи на национално равнище във връзка с наблюдението по изпълнението на конвенцията, най-вече във връзка с член 19 е, условия на живот, а също и за да е, осигурим е, помощта по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Така смятаме, че ще можем да насърчим много по-ефективно изпълнението на конвенцията в полза на хората с увреждания. А сега по отношение на Европейската стратегия за хората с увреждания, е, тя е, предлага е, инструментариум за насърчаване на хората с увреждания и това е изключително важно. Както знаем от доклада на комисията, вече има напредък. Както по отношение на е, достъпа до е, интернет, е, така и по отношение на е, е, всички е, правни актове в тази сфера на Европейския съюз, както и акта за достъпност. Е, имаме предвид и не само самите правни разпоредби, но и всички условия екс-анте. Това са действително положителни стъпки напред. Комисията възнамерява да предприеме и е, други е, действия, най-вече по отношение на е, директивата за равенство и равнопоставеност. Е, комисията е, предлага е, да се направи междинен преглед е, на изпълнението на Европейската стратегия, е, която да приключи с. Е, съвсем ясни показатели, която да приключи и с формулирането на съвсем ясни препоръки. През юли 2016 година вашият парламент също присува комисията да използва именно прегледа, проверката на стратегията, за да е, разработи и е, на нейна основа стратегия за равенство между половете. С ясен акцент е, върху хората с увреждания, е, посочвайки точни е, индикатори и препоръки. Не бива да забравяме, че проверката, мониторинга е изключително важна част за постигането на ефективност. И е, така в бъдеще ще се справяме по-добре с предизвикателствата, най-вече по отношение на рестриктивната е, политика, е, която не би трябвало да се отразява неблагоприятно на хората с увреждания. Членовете на рамката, както форума на европейско равнище за хора с увреждания и комитета към ООН, препоръчват подобни мерки, за да се допълнят заключителните наблюдения на комитета, отговарящ за Конвенцията за хората с увреждания към ООН. Всички организации на хората с увреждания би трябвало също да играят една много активна роля в този процес и за да се подобри достъпа за хора с увреждания до избирателни бюра, до всички обществени места в обществени институции да се обхванат е, хората не само с физически увреждания, но и с е, психически увреждания, с интелектуални ограничения. Освен това, стратегията би могла да включи и мерки за е, укрепване на съществуващите механизми и за по-активно мобилизиране на организациите на хората с увреждания, като те станат е, неразделна част от консултативните органи по стратегията. Това означава интенсивиране на процесите на консултиране и участие на хората с увреждания, включително и с помощта на платформи и електронни технически средства. Нуждаем се от нова стратегия, холистична стратегия, която ще ни помогне в много по-голяма степен да изпълним задълженията си по прилагане на конвенцията. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. А сега преминаваме към четвъртия експерт. Това ще бъде и голямото техническо предизвикателство. Аз е, поздравявам много сърдечно Дамян Татич, който е заместник-председател на Комитета на ОНЕ за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Той е в Белград. Съдърдечно добре дошли и добър ден, господин Тати, че ще имате около 10 на минути, за да представите вашите виждания. Това отговаря вече и на нашите правила и разпределението на времето за това заседание. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, honorable MP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 Благодаря. И така, изслушахме нашите четирима експерти и сега започваме с дискусията. Първо ще дам думата на нашия докладчик Хелга Стивенс. Хелга. Благодаря, господин председател, колеги, уважаеми експерти. Първо, благодаря на експертите за това, че дойдоха да участват и да направят своята експозата днес. Благодаря и на вас, на секретарията на комисията за етос, за да може да организира това събитие и слушване днес. Наистина това е много важно, за да могат да участват лицата с увреждани и съответно представящите ги организации. Аз приветствам също така и готовността на комисията да работи с парламента относно една е, силна стратегия за хората с увреждания отвъд 2020 година. Искам да подчертая, че проекто предложението е, обявено тази седмица е подготвено в тясно сътрудничество с е, членовете на организацията, на Федерацията за хората с увреждания, онези, които работят в областта на предоставяне на повече възможност за хората с е, увреждания. Осем е, работни семинари бяхме организирали, изключително подробни по отделните компоненти и текстове, посветени на тези въпроси. И благодаря на колегите си Мариан Харкин и Адам Коша, които направиха своите презентации пред семинарите. И се надявам тези семинари, тези срещи да бяха полезни и за вас. По-рано тази седмица проекто текста бе изпратен и на а, федерацията. Надявам се, че всички ще могат да участват в а, широк диалог по тези важни теми. И що се отнася до форума за хората с увреждания и а, отделните аспекти на доклада. За съжаление, е, общата постановка е, че има наистина малко внимание отделено и в конкретните текстове. Ние ще изпратим нашите предложения за изменение на всички докладчици в Сянка е, преди крайния срок 6 септември, за да разполагате с достатъчно време Разбира се, имам предвид, че идват почивките, летните отпуски, но все пак ще имаме време. Ние бихме искали наистина да при, приемем тези изменения съвместно, съвместно с организациите, с Комитета за правата на хората и увреждания и докладчиците в сянка по тази тема и всички ние, много моля, обмислете всички тези аспекти. Благодаря отново на всички, които работят в тази област. Благодаря на експертите. Вашия принос е изключително важен. Благодаря ви, че направихте възможна тази работа и аз гледам с надежда в бъдещето. Благодаря ви. Благодаря. Марек Плура, НП. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, Bardzo cieszę się z dzisiejszego. Уважаеми госпожи и господа колеги, много се радвам, че това заседание се провежда. Надявам се горещо, че Резултатите от разискванията ще бъдат отразени в окончателния вариант на доклада по изпълнение на стратегията за хората с увреждания. Като докладчик в Сянка съм участвал в разговори с многообразни представители е, на хората с увреждания. Имаме ясни е, желания, очаквания за бъдещето. Изпратихме въпросници на заинтересованите страни. Организирах семинар с експерти експерти, чиято цел бе да даде своя принос към този доклад. Накратко бих желал да ви кажа, кои са някои от е, констатациите и заключенията от е, анкетите и семинарите. На първо място, хората подчертаваха необходимостта да се разшири осведомеността относно съществуването на стратегията, а информационно-рекламна кампания е много нужна. Още повече, че а, отговарилите на анкетата подчертаха, че за да може наистина да припознае стратегията и необходимостта от нейното изпълнение, Европейската комисия трябва да бъде по-активна в диалога с заинтересованите страни. И аз вярвам, че съвременните методи на комуникация и участието на органите от държавите членки и Европейската комисия ще направят всичко това възможно. Мисля, че резултатите ще бъдат много по-добри, отколкото просто едно допитване, е, което е, се осъществява на веб страницата на комисията. За да може една стратегия да бъде успешна, необходимо е заинтересованите страни да участват на всеки един от етап от е, началото, от създаването, през планирането, изпълнението и а, преразглеждането на стратегията. На следващия етап вече ще разглеждаме периода стратегия 2020-2030 година. Хората се вълнуват как точно ще се направи прегледа на стратегията, как ще се осъществят връзките с Европейския акт за достъпност и останалите елементи от уредбата. Запитаните искаха стратегията да включва повече аспекти във връзка с независим живот на хората с увреждания, деинституциализация, асистенти. Много отделни предложения бяха направени, включително интегриращо образование. Благодаря. Dankeschön. Ich darf благодаря ви. Ще помоля всички да се съобразяват с регламента. Две минути за изказване. Мирита Мюскен ще замести госпожа Блинкевичуте. Основните аспекти са, че наистина трябва да разгледаме стратегията за хората с увреждане, за да може в крайна сметка да може да се доведе до изпълнение на Европейската конвенция по въпроса. В този списък наистина се включват конкретни структури за изпълнение на конвенцията. Това е втората точка, на която искам да се спра. Стратегията не, отриця... не отразява отрицателните последици от економическите кризи върху хората с увреждания а трябва да обърнем внимание на това. Хората с увреждания зависят от социалната закрила. Те са уязвими от пазара на труда. И това действително е един въпрос, на който трябва да обърнем внимание, защото економиката има своите последствия за това. Така че в крайна сметка, за да можем да предприемем стъпки, трябва да анализираме всички тези аспекти. И на трето място, което не е по значение, искам да спомена, изключително важно е да започнем да мислим относно Европейската стратегия 2020-2030 за хората с увреждания. Само две години остават преди да изтече настоящата стратегия, следователно трябва да започнем да мислим за бъдещето, така че Европейския съюз да продължи да спазва своите ангажименти в рамките на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Благодаря. Dankeschön. Super, das mit Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, че организирахте всичко това. Благодаря. Много полезно е за мен всичко. Но, на първо място, какви действия се предприемат до сега? и кои а, съответстват на дейността на Комитета за правата на хората с увреждания. Наистина споменаха се някои аспекти, включително и от омбудсман. Но, знае, че някои са а, имали успех, други обаче не, поради а, неудачна правна уредба, насоки или, може би, защото онова, което е а, е, записано, не се изпълнява. С други думи, какви полки можем да излечем. Също така, по-конкретно, искам да попитам какви стъпки са нужни в новата стратегия, за да може да се даде възможност наистина на хората. Тук а, е, говорим за едно интегриране в стратегията за хора с е, увреждания, участие на хора в, с увреждания в самото самото изпълнение. Но по-конкретно, иска ми се да се обърне внимание на въпроса връзка с достъпността, както господин Тачич засекна този въпрос за средата. Много важни са тези аспекти и нещо друго. Изпълнението във връзка с конвенцията и водещите съответно в тази насока много бих желала да чуя вашето мнение по въпроса. Благодаря. Татьяна Станука. Татьяна Станука е следващият е, докладчик в сянка. Е, благодаря. Искаме първо да благодарим на Хелга Стивенс и на секретарията за това, че организираха днешната среща. И за това, че организираха тематичните срещи с неправителствените организации, които бяха председателствани от неправителствените организации. Очакваме документа, за да подадем изменения – и имаме доста широк консенсус за резултатите, които искаме да постигнем. И съм сигурна, че можем да подпишем измененията, които очерта Хелда Стивенс, които ще бъдат подадени от основните групи. Що се отнася до структурата на доклада, мисля, че е важно да се покрият приоритетните области – е, но да се вземат предвид и допълнителни области за действие, по-конкретно да се обърне внимание на жените и децата с увреждания. Трябва да говорим също и за приложението и за наблюдението на прилагането. Най-важната част на доклада ще е тази свързана с бъдещата стратегия до 2030 година, така че пожелавам успех на Хелда Стивенс. Мисля, че ще работим много добре заедно. Благодаря. Благодаря, Костадин Кунева, две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нека да благодаря на Европейската комисия, на експертите за полезния им принос. Нека да благодаря на ораторите, които дадоха направиха изявления тази сутрин. Те са свързани с огромното количество работа, което трябва да която трябва да бъде положена. Добре е да направим обзор на мерките. Един от елементите е свързан с увеличаването на видимостта на мерките, които се предприемат. Колкото по-малко е информацията, толкова по-низки са и резултатите. Нищо за нас не трябва да бъде правено без нас, без наше участие. Много беше полезна размяната на мнение днес Тя е важна за Европейската стратегия за хората с увреждания. Първо трябва да видим къде се намираме сега, да видим какво е съществуващото право в тази област и да си зададем въпроса а, къде са успехите и къде са провалите, за да може да анализираме нещата и да напреднем. Освен това, трябва да разберем защо няма достатъчно напредък в някои области. и да си извлечем съответните полки за бъдещето. Трябва да използваме огромния потенциал, който предоставят новите технологии и да си даваме сметка, че става дума за приоритети. Трябва да имаме добро ниво на познаване на областта, и да сме смели в амбициите си. В момент на сериозни бюджетни ограничения нашата култура и цивилизация се измерва по това, как се отнасяме с хората с увреждания. И не е цивилизовано тези хора да бъдат разглеждани като някакъв вид пречка или тежест – или а, разхищение едва ли не за бюджетните ресурси. Вече работим активно по въпросите за достъпа. Трябва да продължим да работим и трябва да дадем глас на онези, които не са чути. И нека да не затъваме в политически маневри и да не бъдем обесърчавани от е, това, че някои мерки струват някакви суми. Благодаря. Е, Благодаря. Е, Жоел Мелин е последният докладчик всяк. Благодаря, господин председател. Това е един доклад за напредъка на една голяма политика за грижа за хората с увреждания. От 25 години има такава политика на ниво ООН в Европа от 2000-та година насам. В Европа основната цел е да се разработи политика за недискриминация на хората с увреждания, в най-широк смисъл да се помогне за тяхното придвижване в рамките на Европа по 8-те приоритетни теми, които са включени в темата. Ние сме съгласни, има три показатели. Е, нивото на заетост, нивото на бедност и образованието на хората с увреждания. Доколкото знам, нито една европейска държава на този етап не е разработила обща политика, съобхватна политика за хората с увреждания. Но трябва да бъдем особено внимателни – още в самото начало на съобщението на съвета от 12 май 2000 година се казва, че основната идея е да се създаде един пазар за 120, 120 милиона души, повече от един от всеки пет европейци и до 2010 година да има пакет, пазар на достъпността 30 милиарда евро. И така трябва да сме за закрилата на хората с увреждания, но не чрез, такава, чрез такива инструменти. В крайна сметка всеки един от нас в един момент от своя живот може да се окаже в групата на хората с увреждания. И за това трябва да вземем предвид четвърта точка от доклада от 12 май 2000 година. Благодаря. Ако желаем все пак експертите да имат по 2-3 минути за заключителни думи, ще трябва да приключим тук дискусията. Е, колеги, разбирам, недоволни сте, но искаме ли да чуем експертите? Остават ни само 7-8 минути за четиримата експерти. Така че една минута, колега. Да, една минута. Благодаря ви. Няма да повтарям всичко това, което бе казано вече от говорилите преди мен. Искам само да подчертая, че е много важно докладът да бъде добре уравновесен и е, да включва реалистични цели. След е, консултации с експерти, които аз самият съм провел е, и които според мен бяха много резултатни, зная, че Понякога се споделят идеи и очаквания, които не са реалистични, а трябва да бъдем реалисти, когато желаем да постигнем резултата. Това добе дори по-малко от една минута. И така, давам думата сега на госпожа Емануел Гранш от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Нека да ви припомня, че настоящата стратегия беше изготвена в съответствие с конвенцията на ООН. въпреки, че тя на този етап не е била ратифицирана, но ние вече сме я били подписали, така че всичко в нея е било взето предвид. Целта на стратегията е действително да се прилага тази конвенция. Е, вземат се предвид и целите за устойчиво развитие. И тъй като трябва да се изкаже изключително бързо, нека просто да благодаря за всички е, теми, които бяха повдигнати. И е, искам да ви уверя, че целите на прегледа на тази стратегия и разработването на бъдеща стратегия винаги са свързани с консултации с гражданското общество и всички е, заинтересовани страни. Комисията в никакъв случай не работи сама по такива въпроси, без да се консултира и е, мисля, че трябва това да се подчерта. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря. Има колата Плаценция. Има думата. Не, извинете. Това очевидно е грешка. Е, Надя Хадат. Да, разбира се. Okay. Thank you. Благодаря ви. Благодаря на всички, които направиха предложения и коментари. Стратегията за хора с увреждания е, за нашия форум е, е свързана с ново законодателство. Е, и е, това ново законодателство трябва да бъде в съответствие с конвенцията на ОНЕ. Не бива да изключваме е, свободата на движение, не бива да изключваме е, околната среда и средата, в която се работи и живее. Е, свободата на движение е нещо, което действително трябва да се вземе предвид в рамките на акта за достъпност, защото в противен случай няма да имаме достъпност и свобода на движение, така както те са на разположение за гражданите на Европейския съюз. Всички членове от 1 до 233 е, на конвенцията трябва да бъдат съобразени. Русита на Хайки. Да, нека да отговаря на въпросите на Мариан Харкин все още съществуват е, неуредени въпроси. Да, включително и в е, заключителното становище, в наблюденията на за които говорихме. Е, те са посочени, естествено, но въпросът е, че трябва съвсем целенасочено да се опитаме да приложим тези препоръки. И освен това, трябва да погледнем и е, резултатите от работата на групата е, за наблюдение, защото там е, при тези заключения и е, резултати е, има съвсем детайлни препоръки, отправени към комисията за всичко това, което би трябвало да се направи. Така че това са нещата, които бих могла да кажа в заключение, с акцент върху прилагане на препоръките. И така, Брюксел се обръща към господин Татич в Белград. Две минути. А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 Благодаря на господин Татич в Белград и така приключваме с тази дискусия. Много, много сърдечно благодаря на всички участници, най-вече на експертите ни. Ще продължим дискусията по тези въпроси на 30 и 31 август в нашата комисия ще обсъдим доклада, проекто доклада. А крайният срок за внасяне на изменения е 6 септември по обяд. На 28 септември ще разгледаме измененията. На 19 октомври ще гласуваме тук в Комисията по заедостта и за пленарна зала сме предвидили ноемврийската сесия на парламента 2017 година. И така, желая е, успех на всички, които ще работят активно. докладчици е, в сянка. И така, е, мисля, че горе-долу се справяме с е, е времето и сега преминаваме към общия бюджет е, на Европейския съюз за 2018 година, трета, трети раздел. Берт Клин има думата. Благодаря. Действително продължавам да работя в същия дух. Месец юни е, имаше вече ясно очертание приоритети на Комисията по заето за преговорите. Сега, в светлината на доклада, който бе публикуван по-рано този месец и позицията на съвета, надявам се по-късно деня ще стане ясно. 2018 година ще бъде много важна година за Съюза, тъй като това е края на този мандат. Наближаваме вече и трябва наистина да има бюджетна рамка, която ще даде възможност да се развиват по-нататък е, задачите в областта на Комисията по заедостта. Необходимо е да гарантираме инвестициите в е, програмите за заетост и растеж са отразени в бюджета. До сега политическите групи са с общо заета позиция потвърждаваща, онова по което ние работим и на 30 август ще се гласува в комисия. В сегашния проект акцентът е върху младежката безработица. Това ще бъде също много важна задача в тази категория – ние 24% стигнахме до пика 2014 година, но все още продължава безработицата сред младите хора да остава доста висока. Някъде е над 25%, после 18 до 19%. Има, между другото, и големи разлики между държавите членки и бюджета трябва да гарантира изпълнението на целите. Това са наши приоритети. Е, някои изменения ще бъдат е, предложени по отношение на уязвимите групи. 73 милиона за новията програма Солидарност, което ще дадат възможност наистина на младите хора да участват активно в нея. Преди всичко, Бих искала да са защитени нашите бюджетни пера, което е в интерес на всички граждани. Имам предвид в областта на заедостта и очакваме предложението на съвета днес по-късно след обяд. Надяваме се, че младежките инициативи за заедост също ще бъдат защитени. И така юли 17 е крайния срок за предлагане на измененията. Ще очаквам с интерес мнението на колегите заедно с докладчиците в Сянка, за да можем и ние да работим по-нататък, но благодаря на колегите докладчици в Сянка също за е, сътрудничеството в хода на нашата работа до сега. Това е, е много важно, така че се надявам, че до края на октомври наистина всичко да бъде готово в рамките на нашата комисия. Благодаря, господин председател. Danke sehr. Jetzt für die Sergio Gutierrez Prieto. Благодаря, господин председателю. За мен е голямо удоволствие да ви видя тук на това заседание днес. Благодаря на докладчика за нейната работа. Обеден съм, че ще продължим да работим съвместно. Също толкова удовлетворително, както сме работили по предишния доклад. Но няколко политически аспекти бих желал да разгледам, които вече са в мандата за бюджета 2018 година. Някои въпроси, които са, са, засягат всъщност групата на социалистите. Първото. Не разбираме как тези нови ангажименти, нови политики, които Европейската комисия възприема, ще отговарят на новите предизвикателства във връзка с сигурността, отбраната и приветствата за новия а, корпус за солидарност. Приветстваме. Защо обаче във всеки случай това е за сметка на съществуващи програми? Ние не проумяваме този аспект. Защо Европейският корпус за солидарност се е, финансира за сметка на Европейския социален фонд. Нашата позиция е критична, когато новите инструменти, които подкрепяме, имат нужда от повече усилия от страна на държавите членки това трябва да се вземе предвид и това не трябва да бъде за сметка обаче на програми, които също са много важни за създаването на работни места и социално сближаване. Така че не проумяваме. Защо тези нови ангажименти се възприемат в ущърп, във вреда на други? и а, очаквате от нас в парламента да решим кое може да бъде заместено, Кое е най-важното? Корпуса за солидарност не трябва да е за сметка на европейските социални фондове. Е, тревожен и е този въпрос. Бюджета за следващата година има намаление е, за а, кредити за плащане за фонда за подпомагане на най-нуждаещите се. 9% е спада, като че ли. И що се отнася до фонда за спешна помощ и подпомагане, какво е съотношението? но а, след като излизаме от кризата, добре, все още има уязвими хора, които имат нужда от помощ, от храна, от дрехи. Това са жизненно важни неща, за да може те да живеят достойно. Така че не можем да а, приемем това, това правило за 9% съкръщение. По-нататък, що се отнася до Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, мислим, че той също трябва да се укрепи. Така че, Бих е, казал, че убеден съм, че ще можем да сътрудничим успешно с докладчиците, останалите други политически групи, но нашата комисия трябва да отстоява своите отговорности, които са всъщност социалния фонд ich nicht für die EKR. Не виждам Урика Требезиус от ЕКР. Е, давам думата на Мариан Харкин карате. Благодаря на докладчика. Много добре. Наистина до сега работим съвместно. Радвам се, че тя в своето становище отразява много от нашите съображения, изразени в комисията и става дума за защита на бюджетните а, линии и а, пера, които са насочени към заетостта. Що се отнася до корпуса за солидарност и как това се съвместява с съществуващите програми? Сега аз нещо тук не проумявам, не проумявам замисъла. Да се съкрати разъм Европейския солидарен фонд, просто да се включи някакво число. Точно, точно кои области съкръщаваме, искам да зная. Правили са някаква оценка че средствата ще бъдат е, изразходени другаде и каква ще бъде ползата от тях, добавената полза или просто защото на някой му е хрумнал тази идея за е, Европейски корпус за солидарност, което между другото е идея, с която аз напълно съм съгласна, но все пак трябва да намерим средства за него. И аз се надявам в този контекст, гледайки е, седми абзац, как е, е написана думата корпус на английски язик, но това, надявам се, не е, е загадката какво ще се случи наистина с е, корпуса на практика, но това на страна. Е, става дума също така и за програмата за подпомагане на най-нуждаещите се. Нужен е анализ да могат да се дадат ясни аргументи, когато се насочват средства другаде. Аз се надявам и искам да кажа всъщност, че може би сме получили предложение без обосновка. Ако има такава, искам да я видя. В момента не виждам Жуан Пимента Лопес и Джин Ламбърт. И тъй като е, Европа за свобода и пряка демокрация няма е, докладчик в сянка, Доминик Марта. Благодаря, господин председател. Не е никаква изненада, че този общ бюджет за Европейския съюз за 2018 година е бюджет, е, по който правим същите заключения, както от предходните години. Увеличава се безработицата, хората нямат работа, има лоша среда за работа на малките и средни предприятия огромна, огромен е броят на неинтегрираните иммигранти и процента е, от населението застрашено от бедност и от социално изключване и маргинализация се увеличава до огромни размери. Е, Също времено се опитваме да балансираме бюджети е, чрез на бюджета на Европейския съюз, Европейския фонд за Справена с е, последиците от глобализацията, социалния фонд, фонда за най-ощетените и инициатива за заето сред младите. Но тя е напълно не... безполезна и неефективна. Тези заключения, тези наши заключения са коментари, които излагаме година след година. Нищо не се променя. Обаче трябва да си зададем, не е ли време да си зададем правилните въпроси? след като излезе Великобритания, как ще се компенсира оттеглянето на нейната вноска към бюджета? Благодаря. Благодаря ви. И сега стигнахме вече и до комисията. Бригите Фелахи и Паскалин е, Фереке е, са представители на е, Генерална дирекция за етос. Бе ми казано, че госпожа Фелахи желая да вземе думата. Възможно и да сте променили реда на изказването. Госпожа Фелахи. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на Европейския парламент за това проекто становище което включва и възможност да се зададат е, е, верните въпроси за е, бюджет на Европейския съюз и за приоритетите, които трябва да се защитават с този бюджет. Нека да отговоря на няколко въпроса, повдигнати от докладчика докладчиците в Сянка. Проектът бюджета, изготвен от Европейската комисия, беше представен след подробен и задълбочен анализ на, подробно, на потребностите. Особено, що се отнася до а, фонда за глобализацията, който беше споменат, смятаме, че исканията за бюджетни кредити, които са включени, са такива, че да покрият потребностите. Ако има намаление за някои от фондовете, той е, то е свързано с е, потребностите в държавите членки. Така че не мисля, че е, това трябва да е е разглеждано като проблем за фонда за глобализацията. Няма намаление. Е, бюджетните кредити е, са, остават непроменени. Разбира се, ако има увеличено търсене, има механизми, за привличане на допълнителни бюджетни кредити. Що се отнася до нови Европейски корпус за солидарност, това е действително една нова инициатива и както всички нови инициативи, около нея има и някои въпроси. Тя за нас е важна от политическа гледна точка, тъй като младите са много важни за комисията. Това е смесена съвместна инициатива. Тя трябва да бъде е, добре позиционирана, включва и доброволческия труд, включва и наймането на младите хора на работа, включително е, професионалните стажове и се наложи да се прехвърлят средства от една програма в друга не бих използвал понятието рязване, прехвърляне на средства 25% от финансирането е от така наречените нови свежи средства от маржа в рамките на многогодишната финансова рамка и допълнителни инициативи могат да се финансират от прехвърляне на средства от съществуващи програми логична във връзка с целите на тези нови програми е, е Еразъм Плюс е, да вземе предвид е, развитията, новите програми, що се отнася до заедостта и до наймането на работа на младите хора – 35 милиона евро за 3 години в, връзка с социалния фонд. Изглежда ни е важно същевременно да се допринесе за този нов приоритет до края на многодишната финансова рамка, нещо, което е включено в маржа на МВФ. Целите са свързани с с това да се обърне специално внимание на интеграцията в пазара на труда за тези млади хора. Надяваме се това да стане. Основният текст вече е прият от комисията, представен от законодателните органи, включен от, в съвместното изявление за законодателната работа тази година и се надяваме, че тази инициатива в полза на младите ще бъде от полза. Надявам се, че отговорих на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Така, много-много ви благодаря. Ще ви напомня за датите и сроковете. Има една промяна. Имайте предвид това. 14 юли по обяд е крайния срок за измененията. 17 юли обаче става сега. Все пак малко удължаваме нещата, тъй като е имало някакви проблеми с софтуера, можем да си позволим едно удължаване на този срок – и е, така няма да можем е, да объркваме е, лятната вакансия с внасянето на измененията. 30 август след това гласуване при нас е, и е, се надяваме е, бюджетните изменения е, да бъдат внесени до 7 септември 12 часа. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка. Желая Хубава обедна почивка и моля още в 15 часа всички да са тук, да бъдат точни, тъй като имаме доста работа и на след обед. И така, благодаря ви, добър апетит!